Добро утро, скъпи колежки и колеги. Предстоят ни е, две точки от дневния ред с е, гласувания, а след това веднага ще преминем към семинара е, по грипната епидемия. Нека първо да се спрем на плана за действие по енергийна ефективност, за енергийна ефективност. Петър Лизе е автор на становището. Получили сте списъците за гласуване. С нощи е, получихме нова версия. Надявам се, че разполагате с най-новата версия. Имате ли карти в случай, че се наложи електронно гласуване? Това винаги е необходимо. Петър Лизе, по правилника? Благодаря, господин председател. Сравнително изненадващо се прояви голям интерес към това становище. Още в Страсбург е, обсъдихме нещата, имаше една доста противоречива дискусия, но очевидно все още има експлозивни места в становището. Е, ще се наложи да продължим най-вероятно пак с дискусии. Едва ли ще се мине без дискусии независимо от всичко, заедно с вносителите на изменения се споразумяхме тези изменения да бъдат включени в списъка за гласуване. С нощи стана това, така че се наложи с нощи да ви изпратим новата версия. Необходимо ми беше повече време, за да мога да прегледам внесените изменения и да ги преработя. Точка трета от оригиналното становище би трябвало да се гласува разделно. Да, хубаво е да имаме дългосрочни цели. Те са и много амбициозни. Тези дългосрочни цели почиват върху сценарии, е, свързан с възобновяемите енергии през 2050 е, година. Знае, че в политическите групи съществуват различни мнения по този въпрос. Ние бихме желали, естествено, не само да разполагаме с такива възобновяеми енергии, но и да използваме възобновяемите източници през 2050 година. Е, необходими са и съответните по-дълги срокове за промишлеността, за да могат е, хората да се приспособят към новите изисквания. Благодаря на всички докладчици в сянка, на всички автори на е, изменения, на всички членове на секретарията, които ми помогнаха, особено в последната фаза при преработката на измененията. Погледнете изменение 40 Става дума за стандартите за енергийна ефективност за сгради. През 2050 година зелените твърдят, че е твърде късен срок за новите изисквания. Но също времено, пък от другите политически групи казват до 2050 година ще има време да се адаптираме към новите стандарти, така че това е реалистичният срок. Е, очевидно ще продължат дискусиите дали е, става дума за 2050 или за друга година. Това е вече друг въпрос. А, да, ясно е, че очевидно е, ще е, има противоречие по различните изменения, но това не е вече изказване по е, процедурата по правилника. Така, гласуваме изменение първо. Катлин Ван Бремт. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Изменение второ. <clears throat> Катлин Ван Бремт, разделно гласуване, първа част, кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение с Килакакис. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4. С устно внесено предложение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто изменение за против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Девето изменение е за, против, въздържали се, приема се. Десето кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 11 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 12 изменение за? Против? Въздържали се? Приема се. Номер 13. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 14. За против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 21 гласовете за, гласовете против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. 40. Изменение 40 с устно внесено предложение. С устното предложение. Кой е за 40? Кой е против? Въздържали се, приема се. 25. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 38 за. Против? Въздържали се, приема се. 39 с устно предложение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 30 за. Против въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 18 с устно предложение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Моля за проверка. 18. Гласуваме по 18 поименно електронно гласуване. Край на гласуването. 28 гласа за, 25 против. Приема се. 26-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 23. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 24. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 17. С основнесено предложение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 37. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Проверка, моля ви, проверка по втората част. ЕПП една Цуфил. От НП е един глас повече. Да, сега всичко е наред. Край на гласуването. Отхвърля се. 19. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 35. Разделно гласуване. Кой е за? По първата част. Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 Край на гласуването. 46 гласа за, 7 против, 1 въздържал се. Поздравяваме Петър Лизе в качеството му на докладчик на становище, автор на становището. Важно становище, както чухме вчера и от е, комисаря по въпросите на климата. Следващата точка, десета точка, КОП 16 конференция на ООН е в Канкун. Девети септември бе крайния срок за внасяне на предложения за изменение. Предстои ни доста работа по гласуването. Започваме. Първо изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пето. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18 и 30 са Идентични ли са измененията? 18 и 30 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 21 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 22 за. Против? Въздържали се? Приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. Ще проведем електронно гласуване по 25. Край на гласуването. Приема се. 24 пада, 28 е оттеглено, 26 за, против, въздържали се, приема се. 29 29 и 27 са идентични. За, против, въздържали се, приема се. 30. Разделно гласуване. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. 34. За, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 5, 39 за, против, въздържали се, приема се. 38 за,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 против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 54 и 57 са идентични. За, против, въздържали се, приемат се. Електронно гласуване по 54 57. Един член на НП в повече и един социалист в повече. Сега всичко е наред. Край на гласуването. Отхвърлят се. 54 53 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 69 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 68 за. Против въздържали се, отхвърля се. Седемдесет и три и седемдесет и две за, против, въздържали се, отхвърлят се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, електронно гласуване по 65-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 62 пада. Шестьдесят и шест скилакакис за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Следващата страница. Продължаваме с 64 за. Против. Въздържали се. Приема се. 74 езиково изменение. 88 за. Против. Въздържали се. Приема се. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, против, въздържали се, електронно гласуване по 59. Един член на НП в повече. Край на гласуването. Приема се. 89 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 83 и 77 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 и 87 за, против, въздържали се, приемат се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, Извинявайте, не внимавах. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, приема се. Деветдесет и едно, част Б и 94 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се.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 против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване по втора част на изменение 103. Край на гласуването. Отхвърля се. Деветдесет и седмо пада или по-точно 97 част А. Гласуваме за 97 част Б. За, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 и 109 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. 111 за. Против? Въздържали се? Приема се. 106. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 113. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Електронно гласуване. 114 по първа част на 113. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 112. За. Против въздържали се, електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 115 за Току-що гласувахме по 114, казва председателят и беше отхвърлен. Извинете, избързах. Гласуваме по 114. За. Против. Въздържали се. Приема се. 115. За. Против. Въздържали се. Приема се. 118 за. Против. Въздържали се. Приема се. 119 за. Против. Въздържали се. Електронно гласуване по 119. Край на гласуването. Отхвърля се. 123 за. Против. Въздържали се. Приема се. 121 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 120 за. Против. Въздържали се. Приема се. 122 за, против, въздържали се, отхвърля се. 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Сто двадесет и седем за против, въздържали се, приема се. 157, част А, за, против, въздържали се, приема се. 130, за, против, въздържали се, приема се. 132, за, против,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 135. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 136. За. Против. Въздържали се. Приема се. 137. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване по 153. Престанахте да вдигате всички ръка. Трудно е в такъв случай. Край на гласуването. Приема се. 153 се приема. 154. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 155. Електронно гласуване по втората част. един член на НП в повече. Приема се. 155 за, против, въздържали се, приема се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 част А за, против, въздържали се, приема се. 156 част Б за, против, въздържали се, приема се. 189 за, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, приема се. 159 за, против, въздържали се, електронно гласуване по 159. Край на гласуването. Приема се. Разделно гласуване по 160. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, Електронно гласуване по 182. Край на гласуването. Отхвърля се. Сто шестдесет и първо за, против, въздържали се, приема се. Dafür. 162. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 163. За? Против? Въздържали се? Приема се. 164. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? против, въздържали се, хвърля се. 49. Раздел на гласуване първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Проверка. Моля ви, проверка по втора част. Er Край на гласуването. Отхвърля се. Сто шестдесет и пет. Кой е за? Против? Въздържали се. Проверка по 165-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 166 за. Против. Въздържали се. Приема се. 168 за. Против. Въздържали се. Приема се. 171 за, против, въздържали се, приема се. Сто за, против, въздържали се, приема се. 170 за, против, въздържали се, Проверка по 170 електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 167 с устно внесено предложение. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 175. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 176 кой е за, против, въздържали се, приема се. 173 и 174 за, против, въздържали се, приема се. 179 кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 124 с устното изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Проверка по 124. Край на гласуването. Отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. 185 за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 за, против, въздържали се, приема се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. 194 за, против, въздържали се, приема се. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. 198 за, против, въздържали се, отхвърля се. 201 за, против, въздържали се, приема се. Сто за. 199 картини. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 199. Две изменения междувременно са заличени. Ми казват, Соли и Франко всъщност отпадат. Ние ще гласуваме по 200. И така, гласуваме по изменение 200. Кой е за? По част Б на 200. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 204 гърдини. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 202 за. Така, само двете имена Соли и Франко са оттеглени. Всичко останало си остава по-старому. 202. Е, кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 203. 203. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 205. За. Против. Въздържали се. Приема се. 206. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Проверка. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 208 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 209-207 както и 47 идентични. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 210 за. Против? Въздържали се, приема се. Точки от преембюла 6. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 211. 7 за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение, кой е за? Извинете, пропуснах 8. Кой е? Гласуваме по 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Следва девето изменение за против, въздържали се. Проверка по девето изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 10. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 12. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 13, кой е за, против, въздържали се, приема се. 14, Раздел на гласуване, първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, Проверка по втора част. Abstimmung beendet. Край на гласуването. Отхвърля се. 16-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 15 за. против, въздържали се, отхвърля се 17 за, против, въздържали се, приема се. А сега вече стигнахме до крайното гласуване, електронно гласуване, моля пригответе картите. Режим на гласуване. Един глас от НП е в повече. Край на гласуването. 35 гласа за, 20 против, няма въздържали се. Поздравяваме авторите на това становище, което представлява важна основа за по-нататъчните разисквания до дебатите в пленарна зала и конференцията в Канкун. И така, скъпи колеги, стигнахме и до следващата точка от дневния ред а именно пандемията от грип А. H1N1. Next time. How many? I need guidance. Please take a seat, ladies and gentlemen. Уважаеми госпожи и господа, моля заемете местата си. So, herzlich willkommen an alle Добре дошли на всички членове на комисията и на всички гости, които днес ще присъстват на обсъждането във връзка с небезизвестния грипен вирус AH1N1. През изминалата година интензивно се занимахме с този вирус. Днес също ще разговаряме за него и по-точно за ролята, изиграна от държавите членки и от Европейския съюз като цяло по отношение на пандемията от АХ1Н1. Приветствам господин Ривази, който ще изнесе доклад по темата за известен период от време общественото мнение реагира по доста драматичен начин на грипната епидемия. Радвам се, че сред нас са и редица високопоставени експерти, представляващи институции, участвали в процеса на овладяване на епидемията. Един от тях е господин Джон Ф. Райан, ръководител на Генерална дирекция Обществено здраве и защита на потребителите. Доклад ще изнесе господин Андре Рис, директор на отдел Обществено здраве и оценка на риска. Сред нас е госпожа Жоржет Лали, директор на отдел Промишлени иновации и индустрии за мобилност. Сред нас е и госпожа Анита Янелм, представител на бившето шведско председателство. В рамките на шведското председателство Швеция беше онази, която трябваше да поеме и по-голямата част от действията за справяне с грипната епидемия. Приветствам и господин Томас Льонгрен, изпълнителен директор на Европейската агенция по лекарствата, както и госпожа Сусана Якоб от е, Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и бивш ръководител на регионалния офис на Световната здравна организация за Европа. Добре дошла и на госпожа Паула Тестори Кочи. Белгийското председателство е представено от доктор Даниел Райнс. Не спазих изцяло изискванията на протокола, приветствах нашите гости по реда, в който са изброени в програмата за днешното събитие. Както вече споменах, през изминалата година Вирусната епидемия предизвика много широк обществен отзвук. Световната здравна организация обяви избухването на пандемия от вируса. Европейската общност, разбира се, също трябваше да предприеме някакви действия. Нямаше драматичен обрат в ситуацията, но трябваше да се замислим за това доколко сме подготвени за трансгранични действия при възникването на подобни ситуации. На това ще е посветена и дискусията ни днес сутринта. От секретарията ми напомнят за ограниченията във времето. Разполагаме с време до 12.30. Не е малко, но не е и много. Затова Бях помолен да наложа на желаящите да се изкажат и времеви ограничения. Експертът от комисията, господин Джан Райан, ще разполага с до 10 минути. А ще помоля участниците в дискусията да се опитат да се вместят в рамките на 4 минути. Господин Райан, Имате думата да ни представите вашия поглед върху ситуацията. Much, Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Благодаря на членовете на комисията за организирането на днешния семинар. Заедно с конференцията, организирана под Белгийско председателство за вируса H1N1, надявам се, че и днешния семинар в същия дух ще ни помогне да разгледаме значими въпроси. В този период, след пандемията, е изключително важно е да извлечем полуките и да направим анализ на нашата реакция на пандемия с оглед бъдещи кризи и защита на гражданите. За да постигнем тази цел, мисля, че на първо място е много важно да проумеем общият контекст, свързан с готовността и реагирането при пандемия от подобен вирус. Има правомощия на общностно ниво по отношение управление на кризата в здраве, опазването. От 1999 година насам, за да се справим с плахи, свързани с вирусни заболявания, общността въведе редица нормативни актове. Основната цел на законодателството е създаване на система за споделяне на информация и координиране на действията, които се предприемат срещу тези заболявания, включително и срещу грипа. 2005 година това бе усъвършенствано с приемането на нов план за готовност на ЕС за пандемия. Целта е по-добра координация и контрол. Освен това, създадахме и независими агенции с експертен опит в областта на вирусните заболявания, Европейската агенция за лекарствата и Центъра за превенция на заболяванията. По отношение на хармонизираните на а, ниво държави членки, е, можем да кажем, че е, новото е въвеждането на изискването за подобно хармонизиране при заплахи за здравето по смисъла на Лисабонския договор което означава, че държавите членки основно отговарят е, за всички тези аспекти за здравеопазването, а координацията е на общностно ниво. По отношение избухването на а, заболяването. Най-напред се установи контакт двустранен с Мексико относно възникването на новия вирус. Е, Световната здравна организация потвърди това. След това бе необходимо да се активират механизма за действие при спешни случаи и се организираха срещи с държавите членки за преглед на ситуацията и разглеждане на мерките, които са необходими за контролиране на а, епидемията. Ежедневно се извършваше а, обмен на информация по отношение на H1N1 и неговото развитие с цел спиране и превенция. При ранния етап на предаването на вируса, държавите членки а, разгледаха възможните мерки по отношение на пътуващите, а, които или тръгват за, или се връщат от рисковите зони. Съответно, какъв съвет да им се даде на пътуващите, на пътниците, както и на хората, които живеят е, по съответните рискови места. Основно мерки свързани с хигиенни навици и превенция. Комисията предло... съответно предложи правно обвързващи дефиниции, свързани както с дефинирането на инфекцията, така и с съответните действия при засегнатата общност. 11 2009 година вече се повдигна нивото на риск на шесто ниво в общността. След е, докладите за увеличаването на заболяванията в Европа, както и смъртните случаи, свързани с заболяването, комисията издаде редица изявления с цел да се определят общите мерки които са принципни с цел борба с заболяването. Например, затваряне временно на училища, лечение на заболярите, които са пренесли заболяването от друга страна, и също така стратегия за вакциниране. Тоест, кои точно а, части от населението приоритетно трябва да бъдат вакцинирани. След това през септември 2009 година бе публикувано съобщение по отношение на H1N1 с документите, които оказват основните проблеми и нужните мерки за реакция. В края на септември 2009 година, след положителните препоръки от европейските агенции е, по медицина, се стигна до мярката за а, вакцинация. Октомври 2009 година бе началото на тази а, кампания и по-късно ще стане дума по този въпрос. А, държавите членки а, имаха вече разписани мерки за вакцинации, други не. Комисията състави обща спецификация с покана на национално ниво за участие в търг. След това комисията организира система за доброволен трансфер на ваксини и противогрипни лекарства между държавите членки. Това се случи след заболяванията в Украина това е една страна, в която не разполагаше в, в момента на избухването на епидемията с е, подобни средства, а България по същия начин стояха нещата, защото имаше недостатъчен брой лекарствени препарати. А, необходимо е да има наистина координация между държавите членки и а, е, съвета, а, е, както и комисията, редовно следеше мерките, е, предприяти по контрол на заболяванията и на министерска среща по отношение на ГЕС-7 плюс Мексико участници се даде възможност за стартиране на ефективно национална ко- координация и сътрудничество. Съвместният отклик на кризата беше необходим и комисията стартира 2010 година оценка на начина по който в Европейския съюз бе реагирано по отношение пандемията. За да могат да се извлекат полуките от пандемията, за да можем в бъдеще да подобрим нашия капацитет и реакция в бъдещи кризи. Два доклада бяха подготвени и предоставени, е, ще бъдат предоставени и на парламента, с, разбира се, е, конференцията, е, която бе проведена в рамките на Белгийското председателство през юли и, разбира се, ще бъдат отчетени и заключенията от днешния семинар. Изключително важно е днес да поддържаме тези усилия и да е, разработим полуките от пандемията. И сега, разбира се, когато ще започнем нашата дискусия, господин председателю, изключително важно е наистина да подчертая различните е, ключови решения, прияти на европейско ниво за справяне с кризата. Първо, дефиницията, която даде възможност на държавите членки да се споразумеят относно ключовите елементи, за да стартират мерките за борба с пандемията. На второ място, за да може да се гарантира политическа ангажираност, държавите членки приеха е, решение на съвета за солидарност и координация при провеждане на мерките. На трето място, Разработиха се препоръки за управление на риска, което също се координираше от Комисията за сигурност. И за да може да се подкрепи всичко това, Комисията прие своето съобщение и пет работни документи от септември нататък с акцент върху управлението на пандемията. Всичко това, плюс инициативите, разчитат на, на изключителната инвестиция, която направи Европейския съюз и държавите членки през миналите години за подобряване реакцията на пандемии. Разбира се, в никакъв случай не трябва да сме самодоволни, трябва да направим още повече в бъдеще и днешните оценки и работен семинар ще ни помогнат да подобрим нашата капаци... нашия капацитет, за да защитим гражданите на Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Благодаря за отличното ви представане от гледна точка на комисията. А сега давам думата на участниците оратори. Е, разбира се, след това ще имаме е, и дискусия. И вие разполагате с въпросите, които предварително ми зададахме. И сега даваме думата на господин Рис. Uh, much, sir, uh, Благодаря ви. Като а, бих искал да, се, да започна с благодарност на колегите. Благодаря на вас за организирането на а, този семинар. Вече първият оратор ви разказа основното. А, за да можем да направим преглед, ние трябва да разгледаме ключовите принципи, които всъщност ръководиха нашата дейност. Защитата на гражданите, здравеопазването, реакцията срещу пандемията бяха ключовите ни задачи, за да можем в крайна сметка да гарантираме държавите членки да действат координирано, използвайки максимално научните данни, с които разполагахме. Подчертавам, както и господин Райан, че координацията беше ключовия фактор, който трябва да разгледаме и да подчертаем. Изключително важно е да знаем а, как се реагира срещу пандемия. Между другото, искам да започна с думите, че никога не сме готови напълно да реагираме срещу една подобна заплаха като пандемия. А, необходимо е да се а, разработят мерки, които да могат ефективно да минимализират, да намалят въздействието на пандемията върху здравето на хората. И това беше първата криза през 21 е, век. Мисля, че Европейският съюз успя ефективно да се справи и да реагира имайки предвид онова, което се случи, между другото, в света и в Европа, искам да кажа, че готовността ни не беше напълно, напълна. Имам предвид, разбира се, случая с Украина. Имайки предвид избухването на вируса в Мексико, доведе до необходимостта е, да задействаме нашата нашия капацитет, нашия потенциал и координацията ни на европейско ниво. Това е изключително важно, защото по този начин е, можехме да подходим единно и системно. Искам да спомена отличното сътрудничество в службите на комисията, например Генерална е, дирекция Обществено здраве, промишленост, фармацевтични, фармацевтичния сектор и всички останали служби които работиха включително при необходимост затваряне на граница. Много важен и друг аспект – комуникацията, защото винаги се предоставаше информация от службите по съответните важни аспекти. Комисията в Хелзинки беше изключително важна да работи с държавите членки. Работихме по отношение създаване на информация за вакциниране, превентивни мерки, информиране на обществеността по отношение на хигиенните мерки и така нататък. Предложението на комисията гарантира системно изпълнение от страна на държавите членки на всички мерки, които имаха изключително важен а, характер, както за а, е, здравословното състояние на хората, така и за економическото развитие. И тук искам да подчертая наистина ролята и на парламента в целия този процес е, дефиницията при докладване на всички случаи, кога е необходимо реагирането на пандемията, събирането на релевантната статистика и данни. Председателя прекъсва а, е, оратора. Благодаря на агенциите, които изключително много ни помогнаха. Председателя отново прекъсва оратора. Благодаря ви. Госпожда Лалес има думата. Генерална дирекция предприятия. Uh, uh, uh, благодаря, господин председател отговарях за издаване на разрешителни за пускане на ваксината на пазара към момента на обявяване на пандемията. Към този момент моята генерална дирекция отговаряше за уреждане на правния аспект. През февруари 2010 година ни бяха предоставени тези правомощия. През 2010 година, когато бе прият плана за ответни действия в ситуация на пандемия, не разполагахме с правна рамка за издаването на разрешителни за пускане на пазара на лекарствени препарати в ситуация на тревога от шеста степен – трябваше да разработим съответната правна рамка, за да можем да предприемаме неотложени действия, да издаваме бързо разрешителни за пускане на пазара. Към момента разполагахме само с правната рамка от 2005 година. Затова решихме да квалифицираме ваксината срещу AH1N1 като всяка друга ваксина срещу грип. Имаше съответното решение на съда във връзка с вируса H5N1 когато през юни 2009 година Световната здравна организация обяви степен на тревога 6, ни бяха предоставени и правомощия предвид на изключителните обстоятелства да издаваме разрешителни за пускане на пазара. Можехме да издаваме такива разрешителни, въпреки че не разполагахме с клинични или предклинични данни. Имахме съответното основание за това, залегнало в законодателството на Европейския съюз. Господин Льонгрен отговаряше за научния аспект на издаването на тези разрешителни. Той ще ви разкаже по-подробно за това. Ние от своя страна наистина се възползвахме максимално от данните, които можеха да ни предоставят учените между юни и септември на съответната година фармацевтичната индустрия извършваше клинични проучвания на ваксината, които обаче още не бяха приключили. Затова издаването на разрешително запускане на пазара зависеше от резултатите от по-нататъчните изследвания. Ето защо към този момент моята служба наистина трябваше да се възползва максимално от данните, с които разполагахме. Разполагахме с много малко данни, най-вече за деца и бременни жени. За нас беше важно да пуснем на пазара ваксина, която да се използва в ситуация на епидемия Същевременно трябваше да осигурим и максимално качество и ефективност на препарата, основавайки се на правната рамка, с която разполагахме към момента. Е, Благодаря, госпожо Лалис. Преминаваме към госпожа Анита Янел, представител на бившето шведско председателство. Благодаря, че ни поканихте на този семинар. Поканихте моя министр Мария Ларсен, но тъй като днес се оповестява новото правителство, тя не може да бъде а, днес тук с нас. Затова я замествам. Искам да подчертая, че трябва внимателно да подходим към заключенията, защото все още в ход са оценките. След това искам да подчертая, че е, Взимането на решение по време на криза трябва да се прави при наличието на всички е, данни, с които се разполага и под натиск. Е, със сигурност не бива да се прибързва, защото в противен случай това е лошо управление и всичко това ще има последствия за е, всички в такива ситуации по-добре е да се направи повече, отколкото по-малко и понека да има критики за предприятие действие вместо за бездействие. Не бива да забравяме казаното от Джон Райан – че това е област, в която държавите членки имат голяма компетентност и те управляват процесите на национално ниво. И в ежедневното ръководство всъщност ролята водеща е на националните правителства и това са решения местни и регионални. Освен това има и фундаментален принцип в кризите, а именно, че решението трябва да се вземе максимално бързо до а, онези, които са засегнати от кризата, което не значи, че не сме се координирали на европейско ниво. Напротив, Координирахме се и добре работихме, според нас. Какво направихме в рамките на шведското председателство? Имахме конференция за готовност за борба с панденцията през юли. Имахме и министерска среща непосредствено с тази конференция организирано. Дискутирахме всичко съвместно. Имахме допълнителна среща на министрите през по-късно есента. И а, отличен документ на комисията получихме за готовност за борба с пандемията, така че имахме добро сътрудничество и с Европейската комисия. През декември дискутирахме пандемията по време на нашето председателство в съвета и нашия министр също имаше своята роля в координацията. Какво по постигнахме? През юли вече на експертната среща имахме единогласно решение между държавите членки взето, че трябва да а, се насочат действията към смекчаване въздействието на епидемията, а не да се опитваме да ограничим. Всичко това вече беше е, единодушно взето като решение. Експертите стигнаха до заключение, че Пандемията, разбира се, трябва да бъде разглеждана, както и нивото на риск. И кризата не е, разбира се, времето, когато може да се провеждат големи промени в плана за подготовка. Всичко това се прави предварително, разбира се. И това е много важно в самия подход на борба с пандемия и подготовка на действия по същия начин стоят нещата и с ваксините. Някои държави членки имаха, други не. И така, ние се обърнахме към държавите членки с молба да кажат на комисията каква ще бъде общата платформа според тях, която работи по отношение обществените доставки и поръчки и обмен на вакцини между отделните държави членки. Това беше също възможност. Освен това, се изиска докладване за бъдещите механизми за сътрудничество и инициативи в тази област при подобни обстоятелства. Както каза господин Райан, приоритетите са председателя прекъсва ораторката. Госпожа Лайнем обаче моли съвета да има същото време за изказване, както и комисията, ако е възможно. Председателя, съжалявам, а, не беше предвидено. Може би ще можете в отговорите да засегнете аспекти от вашето изказване. Председателя, благодаря за вашето изказване. Сега изпълнителният директор Томас Лонгерен има думата. Благодаря, уважаеми госпожи и господа. Ще се опитам да отговоря на вашите три въпроса. Ролята на агенцията има три елемента. Първо, да гарантира максимално бърза оценка, след това подпомагане на професионалистите и пациентите и на трето място да контролира използването на ваксините. 2003 година в сътрудничество с комисията вече ние бяхме готови да активираме плана, който е подготвен много отдавна и включително с работата на експертите да продължим нататък. Тогава, когато бе обявена пандемия, 60 до 70 процента от е, количествата, с които разполагахме, бяха разпределени. Изключително лесно може да се адаптира подготвената вакцина към съответния щам. Това е оценка, която се прави, разбира се, преди обявяването на пандемията. Възоснова на оценката на експертите от миналите години, мисля, че нашата стратегия беше успешна. По отношение на втория въпрос – риск и полза. Процесът се основава на многогодишен опит при борба с различни щамове и разработване на вакцини. При разработването на досието за пандемията, е, именно този механизъм се използва – Разбира се, винаги трябва да се отчита баланса риск-полза въз основа на наличните данни и конкретната обстановка. Имахме три вакцини, които бяха одобрени и съответните а, проучвания и научни а, изследвания, включващи и а, анализ от 6000 а, а, случаи на изпробване на ваксината, включително и върху деца. Изключително висок беше стандарта и на самото производство на избраната ваксина. Разбира се, изключителни бяха обстоятелствата, по които ние трябваше да работим. Бяхме ограничени и в времето. Днес разполагаме с факти, че 45 милиона хора бяха вакцинирани с съответната вакцина и непрекъснато контролираме безопасността на вакцината. Не сме засекли сериозни странични а, последствия от използването на ваксината. По третия въпрос. Плана за готовност за реагиране. Използва се наистина най-новите достижения в професионалния сектор. Всичко това се публикува на съответните интернет страници, също с биографичните данни на експертите. Те самите е, дават е, своята декларация за е, служба в полза на обществото. Както и парламента, ние също имаме докладчик, докладчик в сянка при подготовка на доклада и крайното предложение за препоръки. Гарантира се качеството на целия процес и системата се създава така че нито един отделен човек да няма а, прекалено голямо влияние при оформянето на документа. Използва се, разбира се, научните изследвания, прозрачност в изследванията, използват се специализирани интернет страници и, и публикувана информация. Председателя прекъсва оратора. Благодаря ви, господине. А сега госпожа Сужана Якъб. Като бивш директор на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да участвам в днешната дискусия. Надявам се и в новата си функция също да имам възможност да си сътруднича с Европейския парламент. Благодаря ви за организирането на днешната дискусия. Мисля, че е важно да информираме Европейския парламент за действията предприяти от Европейския съюз в ситуацията на пандемия. Според мен предприехме редица важни действия, но си извлякохме и важни полуки. В този момент аз бях встъпила в длъжност на 1 март 2005 година в качеството си на директор на Центъра за превенция и контрол на заболяванията. Към този момент той съществуваше само на хартия. Виждате, че когато де-факто встъпих в длъжност, разполагах с много малко време, за да подготвя реакцията ни в лицето на пандемията. Тогавашният комисар Киприяно ме помоли да разгледам ситуацията в отделните държави членки и в зависимост от това да очертая бъдещите действия. Това не бе никак лека задача, ние обаче успяхме да се справим с нея и в резултат от това Европейският съюз беше сред най-добре подготвените към този момент региони в света. Системата на ниво Европейски съюз беше изключително ефективна – Центърът за превенция и контрол на заболяванията работи в съответствие с регламента за оценка на риска. Трябваше също така тясно да си сътрудничим с държавите членки, с комисията, с парламента и с председателството. В този момент установихме съвременно сътрудничество в ситуация, в която трябваше да се реагира много бързо. Още от самото начало работата ни доведе до желаните резултати. Още през 2005 година започнахме с работа по оценка на риска. Бяха проведени 8 такива. Всички те бяха извършени от независими оценители. Държа да подчертая това. Сред оценителите бяха експерти, които осигуриха и необходимата прозрачност след приключването на оценката на риска и обсъждахме резултатите и с съответните консултативни органи. И едва след това представяхме резултатите на Европейския съюз и ги публикувахме на страницата на центъра. Ежедневно актуализирахме информацията си, предоставяхме и насоки на публичните органи за мерките, които трябва да предприемат. Цялата тази информация се основаваше и на доказателства и факти. Искам също така да подчертая, че експертите са обект на засилена критика, както на ниво Европейски съюз, така и по света. Трябва обаче да признаем, че те извършиха чудесна работа. Сътрудничихме си много добре и със Световната здравна организация. В този момент току-що бе влязал в сила Международният регламент за управление на общественото здраве. Искам също да подчертая, че генералният директор на Световната здравна организация има правомощията да обяви ситуация на пандемия. Тя обаче не може да направи това без предварителни консултации с експерти, както и без да се запознае с насоките за реакция в ситуация на пандемия. Затова тя също трябва да си сътрудничи с експерти. Благодаря ви, казва председателят. Ако колегата се интересува от списъците, то мога само да ви кажа, че заседаваме вече от 9 часа и не мисля, че е редно тук да се снимат списъците. Карл Хайнц. Що се отнася до административни въпроси, то обикновено не съм воинствено настроен. Не мога обаче да приема това, че цяла сутрин днес тук присъства телевизионен оператор и заснема абсолютно всичко, включително и гласуването, не мога в никакъв случай да приема и това, че дамата в момента най-спокойно заснема и списъците за гласуване. През 20 години като парламентарист не съм се сблъсквал с подобна ситуация. И трябва, господин председател, да се запитаме кой всъщност има думата тук. Нека тогава да се обърнем, казва председателят към членовете на комисията, кой е за това да се заснема заседанието, кой е против. Ораторът. Господин Лайнен, има правила, които защитават имунитета ни, в крайна сметка. Не става дума за това, кой е за и кой е против. Трябва да спазваме правилата. Председателят в такъв случай бих помолил дамата, която снима, да напусне залата. Ораторът. Бих искал също така и да ни се даде името на дамата, за да можем да се свържем след това с нея. Председателят, да, по принцип, телевизионната станция на Европейския парламент има право да заснема заседанията. Благодаря на ораторите. Преминаваме към времето за въпроси и отговори. Бях строг към ораторите. По отношение на времето трябва да съм строг и към вас. Имате време за въпроси една минута, времето за отговор е две минути, а времето за пояснителни въпроси е 30 секунди. Първият въпрос е от докладчика, господин Мишел Ривази. И моля да поставите въпроса си конкретно към някой от ораторите, за да не губим време. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че провеждаме това е, публично изслушване или по-скоро този семинар. Основният въпрос, който си задавам е Европейският съюз зависим или независим е от международните организации. Когато Световната здравна организация обяви пандемията, Имаше само 144 смъртни случая от 190 е, е, страни. 144 смъртни случаи. Въпреки всичко е, бе обявено е, ниво 6 е, е, в рамките на тази пандемия. Естествено, ние имаме ЕМА, ние разполагаме и с и с ХОЕФ. Така че е, сега въпросът ми е съвсем конкретен, е, кой всъщност допринесе за обявяването на това ниво на риска 6. Е, много ви моля за отговор. Въпросът е много добър, но няма лесен отговор. Първо, Европейската комисия, Европейския съюз. Ние не сме а, на общностно ниво член на Световната здравна организация. Отделните държави членки са. Има споразумение между държавите членки и а, СЗО за координация в такива мащабни световни кризи. Тъй като кризата беше световна, може би да се кажем, че не е имало координация на практика на такова световно ниво. Да, СЗО координира, държавите членки координират Необходимо е, разбира се, да се отчете този факт, както и Европейският съюз като цяла система естествено реагира съобразно своя план за готовност и реакция при криза, така както бе списан 2005 година и е, нашата отговорност е, е при прилагането на всички тези е, актове плюс международните договори. СЗО играха своята роля максимално добре според възможностите. Какво, това е друг въпрос, какво те глобално са направили по отношение управление на кризата. Благодаря. Moi, la conclusion que je tire de votre réponse, c'est que l'Union européenne... Заключенията, които мога да извадя от това, което чух, е, са, че Европейският съюз и е, неговите органи зависят от е, Световната здравна организация. Ние не можем е, самостоятелно за себе си да направим нещо или да решим нещо, което е в противоречие с решенията на Световната здравна организация. Моля ви за отговор. Благодаря. Както вече бе казано, въпрос на компетенция на държавите членки че и трябва да осъзнаем, че в света и в ЕС има изключително много експерти, професионалисти. Нямаше, не беше поставен под въпрос оценката направена по отношение на вируса. Искаме да подчертаем това. Благодаря ви. Благодаря господин председателю. Искам да подчертая още веднъж, че оценките на риски, които ние подготвихме в нашия Център за превенция и контрол, направихме възоснова на същите данни, с които разполагаха и останалите организации. Ние стигнахме до същите заключения което не означава, че ние нямаме системи за оценка от риски, не сме ги приложили самостоятелно. Второ, СЗО обикновено работи на принципа на консенса. Има твърде малко законно обвързващи всеобхватни правни инструменти в СЗО. Има двустранни споразумения. Разбира се, има гъвкавост. Искам да подчертая, че ние трябва, наистина трябва да говорим именно по отношение на тази гъвкавост, която трябва да се прилага и в бъдещи евентуални пандемии. И поради факта, че в е, южното полукълбо възникна вируса, ние тогава имахме този период на координация и уточняване. Трябва наистина да имаме предвид как в бъдеще възникват въпросните вируси в международен план, по какъв начин да разработим нашите мерки. Председателя, благодаря. А сега докладчиците в Сянка НП, имате думата. Благодаря ви. Бих е, желала да подчертая, че съм скептично настроена по отношение на координацията между държавите членки. Независимо от информацията, която получихме тук, е, Комисията по обществено здраве е важен фактор за сътрудничество. Тази комисия е, се постара да бъде от максимална полза. Решенията, които се взимаха, трябваше да се прилагат от държавите членки. Всяка отделна държава член започна да че по независимо от останалите път е, своята собствена вакцина. Така че очевидно нямаше много координация между отделните държави членки а след това се установи, че складовите запаси са не само достатъчни, ами дори и повече, отколкото е, на практика бяха необходими. Някой желая ли да отговори? Госпожа Тестори, моля. Благодаря. Сега говорим за следващия панел, темата за бъдеще, нали? Как да се подобрят нещата. Две неща искам да кажа. Възоснова на новия член Лисабонския договор, Европейският съюз може да има регламент за приемане на мерки за контрол на трансгранични пандемии. Ние сега в комисията ще трябва да направим предложение към съвета, парламента за промяна именно в тази насока. Работим по това предложение, което ще представим следващата година, защото е много сложно. Така че, ако добавим този член и този регламент, тогава ще можем да вземем решение каква да бъде нашата реакция. Ние бихме могли да имаме европейска реакция, различна от реакцията на СЗО. Но когато възникна кризата, не, нямахме тази възможност, нямахме правната база. За вакцината ще говоря малко по-късно. Реакция? Moi, si je pose cette question-là, c'est parce que je pense véritablement qu'il faut d'abord pouvoir pointer du doigt ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir passer au... Задавам този въпрос, е, тъй като бих желала е, да посоча е, всичко това, което в крайна сметка се оказа, че не работи и че трябва да бъде подобрено в бъдеще. Но още един въпрос във връзка с СЗО. СЗО обяви и нали, степен 6 на основата не само на и не толкова на пандемичните елементи, така да се каже, на основата на допълнителни факти, които очевидно показаха, че се нуждаем от уеднаквяване на нашата практика в това отношение. Искам да кажа, че има три неща в критериите за пандемията вирус. Да има предаване от човек на човек на вируса. И трето, разбира се, географското измерение. Това е в насоките на международните е, документи. Трябва да знаем, че сега обаче комисията прави оценка на глобалната пандемия – и след това през януари ще получим резултат от това проучване и ще видим по какъв начин трябва да се адаптират регламентите, защото а, наистина а, е, важно е да видим какво сме направили по отношение оповестяването, необходимо ли е да въведем параметър за е, степен на а, е, сериозност на заболяването на вируса. Има различни решения свързани с здравните мерки в държавите членки. И това беше факт именно по, свързани с различното количество вакцини и лекарствени препарати. И тогава трябваше да се взима решение кой да бъде вакциниран и така нататък. А днес Нашите граждани могат да следят какво се случва в съседната страна. И тогава е много трудно да се обясни защо различната държава, съседната държава взима друго решение, например. Това е друг проблем. Според мен, трябва да видим как в бъдеще можем е, да постигнем синергии между различните държави членки по отношение на мерките и комуникацията за оценката на риска. Тук според мен бяха лоши нещата. Благодаря, председателя. Дава думата. Позволете ми първо да благодаря на всички представители на европейските институции, които присъстват на днешния семинар. Освен това, ще посоча много важния факт, е, че е, е, смъртните случаи в Европа са твърде малко и това е всъщност същественото, а не това, че толкова много медикаменти е, са били разработени, а не са били използвани. Също времено, в началото е, явлението предизвика паника, хистерия, обявена бе пандемията. И точно по тази причина ще попитам разполагаха ли е, европейските институции с необходимите е, компетенции и знания по същество, за да могат да представят реалистично е, грипната епидемия или по-скоро вирусното заболяване. И как в бъдеще бихме могли да действаме по-реалистично. Да, кой ще отговори на въпроса? При следващият кръг очевидно ще се зададат и въпросите, на които сега в момента не можем да отделим достатъчно време. Господин Раян, да, за следващата година ще включим и сериозността на заболяването като параметър – при това ще се основаваме и на разпоредбите на Лисабонския договор. Но съдейки по докладите от оценката на досегашните мерки, смятам, че ще можем да заложим по-строги изисквания в законодателството под формата на директива на съвета и парламента. Така Европейският съюз ще има възможност да предприеме по-решителни действия при възникването на подобни ситуации. Госпожа Якоб. Съвсем накратко. В ситуация на пандемия разполагаме в началото с много малка, малко информация. Не можем да предвидим каква ще е сериозността на явлението, какви мащаби ще придобие. В случая се подготвяхме за много по-лош сценарий. В крайна сметка нещата не се оказаха толкова драматични. Ставаше дума за пандемия от среден мащаб. От друга страна обаче трябва да вземем необходимите подготвителни мерки, за да защитим живота на гражданите. Подобни предварителни мерки са част от всеки план за опазване на общественото здраве. Смятам обаче, че трябва в подобни планове да предвидим много повече възможности за проявяване на гъвкавост. Ако с други думи, трябва да се подготвим за възможно най-лошия сценарий, така че ако нещата не се окажат толкова драматични, да можем да направим крачка назад и да смекчим мерките. Представител на АЛДЕ, е госпожа Корин Лепаш. Благодаря, господин председател. Благодаря също и за това, че можем да проведем тази публична консултация. Въпросът ми е към госпожа Якоб. На 1 септември 2009 година вие говорихте пред тази комисия. Много точно си отбелязах поставените ви въпроси и дадените от вас отговори. Тогава проявихте доста умерена позиция относно развитието на пандемията и свързаните с нея рискове. Защо тази ваша умерена позиция не бе взета предвид в по-голяма степен. Тогава през септември 2009 също така доста точно изложихте страничните ефекти от а, ваксината както и последователността, в която трябва да се извършат вакцинациите. Заявихте, че първо трябва да бъдат вакцинирани здравите пълнолетни лица. Защо не бе последвана тази ваша препоръка? През април 2009 година се обяви по-висока степен на тревога от 0 на 1 и след това от 1 на 2. През май степента съответно бе понижена, а през юни на същата година изведнъж бе обявено ниво на, на тревога 6. Не разбирам защо точно тези действия бяха предприяти. Съзнателно ли бе това решение за обявяване на шеста степен? Госпожо Якоб, ролята на нашия център в оценката на риска се отличава от ролята на научната общност. Както ви казах, ситуацията е сложна. Агенции като нашата оценяват риска и предоставят научни данни. Държавите членки от своя страна отговарят за управлението на риска и за предприемането на мерки на ниво публични органи. Тези мерки се координират от комисията. Всички държави членки са страни по международните споразумения за управление на публичното здраве. И тъй като бе обявена степен на тревога 6 от Световната здравна организация, то това становище бе последвано и от държавите членки. Спомнете си какво казах преди малко, именно, че трябва да сме много по-гъвкави при разработването си на планове за реакция. Международните споразумения за общественото здраве ни дават възможност за такава гъвкавост. И така, ако на ниво Европейски съюз се вземе решение, че не е оправдано степента на тревога просто така да се повиши от 5 на 6, то това може да залегне в плановете за реакция в бъдеще. Има такава възможност за по-голяма гъвкавост, но тя по-скоро включва аспекта на управление на риска, а не толкова оценка на риска. Благодаря ви за отговора, но всъщност това не бе отговор. Според вас, в този случай вашия център не разполага с правомощия. Въпросът ми обаче е какво точно се случи и защо не бе взето предвид вашето становище. Кой блокира този целия процес? Нищо не беше блокирано. Цялата информация, която предоставихме, стана достояние и на държавите членки. Тя бе публикувана на страницата на центъра. От самото обявяване на пандемията ежедневно актуализирахме информацията и у нези на ниво държави членки, които отговаряха за вземането на решения, участваха в разговори с нас и с всички заинтересовани страни. Препоръката на центъра беше държавите членки, всяка за себе си да вземат решение. Бяха организирани видеоконференции и редица други разговори за подаване на актуална информация. Благодаря. Както вече бе казано, управлението на риска е в правомощията и компетенцията на държавите членки основно. Няма основно недоразбиране между експертите, свързани с оценката направена от СЗО. И е, наистина имаше споразумение, че има заплаха и държавите членки действаха съответно. А, вируса не бе предсказуем. Ние следващия път можем да бъдем изправени пред подобен риск, дори и да имаме нужната информация. Разбира се, трябва да извлечем полките, е, трябва да включим елемента сериозност, е, но на заболяването или вируса, но ние това направихме. Ние отгов... постъпихме отговорно, когато разработихме мерките и реагирахме. Това е заключението. Решението беше отговорно взето при обстоятелствата. Председателя, благодаря. И последния е, докладчик Сянка Мария Мартизес за Обединена левица. Благодаря ви. Бих желала на първо място да благодаря за организирането на този семинар. Смятам, че начинът по който се действаше подкопа вярата и доверието в европейските институции. Имаше обществено недоволство и възмущение за това, че толкова много средства се изразходваха за закупуването на вакцина, която в крайна сметка се оказа безполезна и не се използва. Не съм съгласна с тези изявления, че е, реакцията на институциите е била адекватна. Е, може би реакцията бе достатъчна, така да се каже, от гледна точка на неочакваността и изненадващата ситуация, но прозрачност нямаше установихме недостиг на прозрачност, недостиг на подготвеност. Какво правите сега, за да е, възстановите доверието в институциите? Това е въпросът ми. Има ли рецепта изобщо за възстановяване на доверието? За това как да отново да станеш правдоподобен, как да ти повярват? Поглеждам към комисията. Някой ще вземе ли отношение по така, перспективата, бъдещото развитие, възстановяването на доверието? Очевидно не. Мариса би могла да а, направи коментар в рамките на една минута, но очевидно тя не желая, така че нека да хвърлим поглед към бъдещето сега. Преминаваме към втория кръг от изказвания. Мариса, да, моля, имате думата. Не получих никакъв отговор на въпроса, който зададох, но ще задам още един въпрос. Не само, че липсваше информация и прозрачност. Въпросите, които преди това бяха зададени, също не получиха задоволителен отговор, според мен. Има ли модел на действия, които, така да се каже, като цяло, като система, да могат да обхванат подобни ситуации и доколко сме подготвени при използването на един такъв модел. Както казах вече, това е допълнителен въпрос. Може би е по-добре да се отговори част на тежко този въпрос е, и в следващата секция, която ще разглеждаме. Но, като се обърнем към миналото, най-трудно беше комуникацията, както с обществеността, така и професионалистите медици. Началото на юли на конференцията, ръководена от Бългийското председателство, вече уточнихме е, тази критична точка – дори можем да започнем самото начало, дефиницията на вируса и името. Нарекохме го свински грип. Имаше проблем, свързан с селското стопанство, ветеринарите бяха недоволни, имаше и действия съответно в тази насока. След това го нарекахме мексикански вирус – а след това вече го нарекахме H1N1 грип А. И всяка една страна си използваше своя дефиниция. Разбира се, е, доминираше, например, в английски язик е, е, свински вирус, свински грип. Така доминираха в интернет комуникациите. самите професионалисти те е, или нямаха достъп до информацията в началото, или не вярваха в е, информацията, която получаваха и се опитаха да комуникират помежду си и по други канали. Това беше една друга критика. И третия елемент в този феноменален е, етап беше всъщност социалния. Фейсбук вече участваше като активна медия в комуникацията. И там им течаха различни съвети от индивиди по въпроса за заболяването. Председателя, благодаря ви. И сега преминаваме към втората част. Полуките от 2009-2010 година. Ключовия въпрос – какви промени трябва да се е, въведат е, в планирането в Европейския съюз за реакция, за да може да има независимост, е, качество и прозрачност на взимането на решение. Четири минути за изказване имате думата. Благодаря. Мисля, че днесната дискусия посочва, че има критики за миналия период, има и поздравления, но трябва да гледаме на бъдеще. Комисията работи върху редица инициативи, за да покаже, че ние сме излекли полките и можем да подобрим нашата реакция. Първо, както вече казах, от обща гледна точка – нов член на договора с новата компетентност и правомощия на Европейския съюз и ние ще направим законодателното предложение, за да се изгради система, която да гарантира по-добра координация и по-добра реакция на европейско ниво. В този аспект искам да подчертая, че Комисията за сигурност, както вече бе казано, по-настоящем работят въз основа решенията на съвета. Системата е добра, механизъм, механизма е добър, но нормативната рамка е доста тънка, ако мога така да кажа. Така че другата, нашето предложение, което ще направим до година, ще даде възможност за по-добра координация. На второ място, ваксините. Очевидно, през е, изминалия период държавите членки са, бяха изправени в доста неравнопоставено е, положение по отношение на различните клаузи, които промишлеността трябва да спазва, различна на, е, липса на прозрачност в ценообразуването и така нататък. Трябва да имаме съвместен механизъм за поръчки и доставки на вакцини, което да бъде еднакъв и равнопоставен за държавите членки. Трябва да е на общностно ниво. Ние работим в тази посока и започваме сега вътрешни дискусии, за да можем след това да въведем и парламента в бъдещите ни дискусии по тази тема. Плана за готовност по-нататък. Очевидно има такъв на европейско ниво но компетенциите и правомощията на държавите членки, както казах вече, е, са именно водещи. Общия е плана, но трябва да гарантираме по-здравата е, правна рамка, която да даде възможност за по-добра координация. Стратегия за вакцинация е също много важно от гледна точка координацията. През изминалия период всяка една държава трябваше да има своя стратегия. Разбира се, обменяше се информация на общностно ниво. Но отново съжалявам, правната основа, която разполагахме, беше много тъничка за координацията. На практика не съществуваше. Така че, според нас, това са нещата, върху които трябва много сериозно да поработим. И на последно място информация с, за обществеността. Не свървяха добре нещата, лошо вървяха, не успяхме с правилните послания да отправим към хората, не само към хората, но дори и към професионалистите. Е, не успяхме. Различни позиции те съответно възприеха поради тази причина. В тези области ще работим нова правна рамка, възоснова на Лисабонския договор, съвместни доставки и поръчки и на е, вакцини и по-добър план за комуникация. Благодаря много. Благодаря на госпожа Тестори. Държавите членки са изправени наистина пред много голяма отговорност в това отношение. С това давам думата на доктор Даниел Райндерс. Благодаря, господин председател. Позволете ми да поднеса извиненията на колегата си, която всъщност трябваше да присъства днес тук, но е възпрепятствана да вземе участие в дискусия, която според мен е много важна. Може би си спомняте, че на 1 и 2 юли Белгийското председателство организира конференция с участието на експерти по тази тема. На конференцията присъстваха експерти от цяла Европа, представители на международни организации. В рамките на тази проява трябваше да си извлечем полуки от възникналата пандемия, основавайки се на технически и научни сведения. Заключенията на съвета от 13 септември бяха предоставени на Световната здравна организация. Към този момент СЗО извършваше анализ на съществуващите системи, вземайки предвид полуките, които евентуално бихме могли да се извлечем от пандемията. Позволете ми да се спра върху изводите, които представиха министрите тогава. Що се отнася до ефективността на политиката на ниво държави членки, то тя много често бе подлагана на съмнение. Именно защото нямаше хармонизиран подход между отделните държави членки. Именно координацията не протичаше оптимално в случая. Координацията между международните, националните и регионалните организации. Пандемията обаче възниква на световно равнище. Ето защо е много важно бързо да се предоставят съгласувани данни. Това бе една от полките, която си извлякохме, а именно необходимост от подобряване на комуникацията с оглед на създаване на система за ранно предупреждение. Необходимо е по-добро координиране между държавите членки в, с оглед на епидемиологичния аспект. Повишаването на информираността на населението също бе предмет на опит за хармонизиране. Трябва да се предприемат по-нататъчни стъпки в тази посока – Важно е също така да се подобри и снабдяването с противовирусни препарати. Що се отнася до тези препарати, установихме, че и в тази област трябва да се подобри и засили сътрудничеството. Целта на механизмите, които описа и госпожа Тестори, е не само постигане на по-добра съгласуваност, а и предоставяне на достъп до по-висококачествени вакцини за всички представители на обществеността, както и повишаване ефективността на сътрудничеството между държавите членки и между Европейския съюз и държавите по света. При възникването на подобни кризи е необходима по-висока степен на солидарност трябва да се предоставят и независими научни оценки и прозрачна информация. Всичко това са изводи, които са изложени в резолюцията на съвета. По силата на тази резолюция бе поет ангажимент и за по-засилени дейности за осигуряване на независими научни оценки. Господин Лундгрен. Благодаря. Поочерта се наистина изключително значим, голямото значение на подобряване а, е, работата както сред е, средата на професионалистите, лекарите, така и сред обществеността. Съответно, ролите на агенциите и Европейския център в тази насока са много важно. Ние работим съвместно, а, е, за да можем да подобрим отговорностите си и координацията между нашата дейност тогава, когато сме изправени пред предизвикателствата на нов, пан, нова пандемия. Необходимо е наистина а, да имаме стратегия и тя се разработва по отношение реакцията за а, случай на пандемия, винаги обаче ще има някаква несигурност, много добре знаем. За това необходимо е да разглеждаме различните щамове, сериозността, степента на заболяване и всичко това е необходимо, за да можем да стигнем до заключение има ли не нова пандемия всички участници в на европейско и световно ниво трябва да направят необходимото по отношение подобряване а, а, различните регулаторни рамки за подобряване стратегията за вакциниране. Това е изключително важно. Необходимо е да се подчертае всичко това. Що се отнася до бъдещето, целта е да се отчетат всички механизми, за да може в крайна сметка максимално бързо да се предостави вакцина в случай на необходимост. Едно много важно нещо е наличността на данни от е, клинични проучвания. Освен това, необходимо е да се разработят съвместни протоколи, както за тестванията, така и в чисто етичен а, смисъл различните сигнали, които се получават от системите за сигурност, изграждането на капацитет, трябва да бъдат укрепени. Необходимо е да се финансират и проучвания за подобряване сигурността. Наистина, необходимо е да не се насочват и проучванията в промишлеността в тази насока. Необходимо е да има баланс, що се отнася до публично финансираните е, проучвания и останалите, за да може в крайна сметка да се гарантира обратната връзка и в крайна сметка усъвременяване на необходимите нормативни документи. Всичко това ще бъде подпомогнато и от е, разработването разработването и на поддържането на иммунизационни регистри. Това е много важно за здравето и сигурността. Благодаря ви. Much, Благодаря, господин Грен. И сега давам думата на новия директор на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, господин Марк Шпренгер. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Според мен нашия център може да се извлече следните три полуки. Първо, експертите в областта на общественото здраве трябва да разработят по-диференцирани механизми за оценка на ранен етап и по-точно оценка на риска на ранен етап. Второ, анализът на нивото на риска, което да дава основание за разработване и използване на нови ваксини, както за цялото население, така и за определени групи от населението, също трябва да е по-диференциран. Според мен трябва да се извърши социално-економически анализ на разходите, рисковете и ползите, свързани с подобни кампании за разработване на нови вакцини. При възникването на извънредни ситуации трябва да се извършва преглед на решенията, взети на по-ранен етап, в светлината на актуалната информация, с която разполагаме. На трето място, комуникацията относно риска също трябва да стане по-ефективна. Беше упоменато, че могат да се използват а, и други медии за комуникация, като например социалните платформи в интернет. Трябва да очертаем онези медии, които са най-ефективни в това отношение. От основно значение е убедително да предадем посланието си. А ако ние не можем да сме убедителни, то кой тогава ще ни повярва? Нека повторя. Първо, трябва да приложим по-диференцирана ранна оценка на риска. При възникването на следваща такава пандемия, бих препоръчал нашия център да включи повече параметри в нейното извършване. Подобни по-диференцирани оценки на риска изискват и по-диференцирани системи за събиране на данни на ниво Европейски съюз. В това отношение нашия център може да изиграе водеща роля. Предложена е и работна програма за нашата институция, като е заделен и съответният бюджет като се вземат предвид работата на лабораториите и на институциите за опазване на общественото здраве, то можем да кажем, че тяхната дейност е от основно значение за осигуряване на високо качество на данни. Центърът за превенция и контрол на заболяванията не разполага със собствена лаборатория. Той трябва да разчита на много добри външни партньори, за да осигури и високо качество на данните. Много работа ви предстои, несъмнено. Нека сега преминем към въпросите, свързани с бъдещи действия. Je me réjouis du, du rôle euh, juridique renforcé du че Комисията за обществено здраве е, ще придобие нова роля, включително и от правна гледна точка. Така че по отношение на съвета ще можете да се ползва от е, една нова позиция. Да, и комисията, и съвета би трябвало да работят по една по-добра координация, но ето, че през 2010 година продължаваме да говорим за това, че е необходима нова координация. И аз се питам, има ли на лице ли е политическата воля за тази по-добра координация? Инак просто няма да осъществим никакъв напредък. Да, имаше е, различни рискови групи. Имаше групи, които трябваше приоритетно да бъдат лекувани или за тях да се погрижим и така нататък. Но ето, че отново имаше някаква дезориентация и липса на информация. Комуникацията трябва да върви. Трябва, освен това, много гъвкаво и бързо да реагираме. Инак, наистина, обществеността просто няма да вярва на никакви съобщения от страна на органите и институциите на Съюза. Говоря и от името на председателството, ако ми позволите. Няма тук сблъсък на интереси, но искам да кажа следното. Да, има наистина област, която има политическа воля. Това се демонстрира от заключението на съвета преди две седмици, преди, веднага след министерската среща, взето месец юли месец. Обръщат се към комисията с искане за обща обща обществена поръчка, сега се обръщат към нас, така че действително ето това е политическа воля. Радвам се, естествено, а, винаги, когато чета текста, откривам се едни и същи изречения, да. Хубаво е това, че следите процеса. Нека да добавя още нещо от името на е, френското председателство, т.е. от името на белгийското председателство, още повече, че стана дума за френското председателство. Аз смятам, че е, все още няма е, обща система за управление на кризи от този характер между 27-те държави членки. Но същевременно ми се струва, че все пак нещата а, са понапреднали. Има някакви структури за координиране, които бяха представени тук, така че това е известен напредък, който не ни задоволява. Естествено, не е достатъчно. Но със сигурност ще има а, стъпки напред. Благодаря. Е, трябва да се върнем към реалността. Всичко това, което чухме е добре, но кой би казал миналата година по време на е, най-тежката е, част от пандемията? Сега можем да кажем, СЗО не е власт за нас, не е Нищо ново не ни казвате, но те се занимават с Африка или с е, друга част на а, е, развиващия се свят и Европейския съюз. Е, добре, това достатъчно основание всъщност? Не, не е. Нищо това не е ново. Е, разбира се, е, ще се направи максимално доброто. Ние знаем това. И Европейският център за превенция също. Казвате повече анализ, по-ранен анализ. Всичко това звучи чудесно. Но основните аспекти е, ни, казаха госпожа Стори. Всъщност, ако нямаме правната, и господин Райндърс, ако нямаме правната основа, какво да правим? Това е наистина простото нещо, което трябва да си кажем. Всичко друго е окраса. Нужна ни е новото законодателство. И ние се намираме там именно благодарение на усилията на държавите членки и нищо друго, където сме в момента. Председателя, благодаря. Може би желаете да отговорите или? Може би някой ще трябва да ми отговори. Um äh, Мисля, че бяхте прекалено ясна. Няма нужда от пояснителни въпроси. Корин Лепаш. Благодаря, господин председател. Мога само да се съглася с изложеното от Дагмар от Берент. То позволете ми да се върна и към споменатото от директора на Центъра за превенция и контрол на заболяванията. Това бе вярно. Овладяването на пандемията ни струва доста скъпо. Гражданите се отнесоха с недоверие към предприятите от нас мерки и като цяло системата не беше особено ефективна. Въпросът ми е следният. Какво трябва да се предприеме, за да се разработи наистина функционираща система. Система, в която експертите наистина представят достоверни становища, които стават достояние на по-голямата част от обществеността. Това са двете неща, от които се нуждаем. Не споменахме и отговорността, с която са натоварени производителите на ваксини. Не говорихме за пълната независимост, която трябва да се осигури от тяхна страна и за добрия контакт с обществеността. Да, е, нашия център работи с е, експерти, които са с и ясни ангажименти. Въпросите свързани с прозрачността. Искам да кажа, че ние имаме в центъра експерти, които си знаят работата. Ние сме публикували техните е, декларации съответно на нашата интернет страница. Всичко има пълна прозрачност. И а, по време на пандемията, наистина работата бе извършена от експерти, основно които работят в центъра. Не са хора, които имат връзка с промишлеността. Благодаря. Председателя Мишел Ревази. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai beaucoup apprécié la volonté que vous aviez, Madame. Euh, Благодаря. Госпожо Тестари, Радвам се за това, че е, вие посочихте необходимостта от политическа воля. Но солидарност в Европа по отношение на общата вакцина, на общите е, складови запаси и така нататък, е, като че ли все още не можем да се оправим. Необходима ни е и експертна, и техническа е, помощ в това отношение. Остана дума за това, че имаме много добри експерти. Но ЕМА се финансира до 80% от фармакологичните лаборатории. И господин, госпожа Люпаш говори за е, конфликт на интереси. Бритиш Дженерал Черно го публикува информация за това че именно при е, разработването на вакцината е, се е получил този конфликт на интерес е, между лабораториите и е, компетентните органи, издаващи разрешителните. Е, трябва да изчистим този въпрос в бъдеще, ако желаем да е, подобрим нещата и естествено прозрачност. Така, това беше първият въпрос. Е, кой ще отговори? Господин Грен, благодаря. Трябва да разберете, че научните общност е изключително и напълно независимо от мен като директор. Имаме ясно разписаните процедури и инфраструктура. Членовете на комисията се номинират от държавите членки, така че имам по един представител на държава членка в комисиите. Те са напълно отделени от финансирането, така че няма въздействие от фармацевтичната промишленост, която плащат 80% от нашите е, хонорари. Комисията е тотално независима по своята дейност и имаме система за контрол на интересите. И в четвъртък тази седмица ще разглеждаме въпроса на управителен съдвет по отношение укрепване мерките за борба на конфликта на интересите, така че няма въздействие по отношение на финансирането в нашата агенция. научната общност в нашите среди е напълно независима. Освен това, искам да подчертая, че когато комисиите изказват своето становище, няма възможност отделен индивид да окаже въздействие на взимане на решението, именно поради системата за гарантиране на качеството. И аз казах в самото изказване, е, че всъщност имаме докладчик, съдък, докладчик, докладчик сянка и система на колеги, които контролират и е, разработват съвместно и паралелно независимо докладите. Така че няма възможност отделен индивид, член да окаже натиск върху взимането на решението. Съвсем и ясно казвам това. Мишел? Мишел? Donc, je vous prends au mot, donc pouvez-vous nous trans... Добре, тогава ще се хвана за думата ви. Ще ни информирате ли с конкретните имена на експертите, които съответно са и публикували декларациите за независимост в интернет? Наистина, трябва да има гаранции за това, че въпросните експерти нямат нищо общо с фармакологичните и фармацевтичните лаборатории. Освен това, Става дума и за доставки за пазара. Как точно се доставят така, ваксините? Имаше ли някаква връзка вече между доставчиците? Що се отнася до списъка, лесно мога да ви покажа, защото, както казах, тези декларации са на нашата интер... Е, на интер... в интернет страницата ни. Това не е проблем. А втория въпрос. Достъп до документите. Ние публикуваме доклад за оценките, където всъщност всички данни са включени. Разбира се, по отношение на издаването на разрешителните. И тези данни се предоставят от компании, индивиди. Представете си обема информация, с която разполагаме. Милиони, милиони документи. И това не е възможно да бъде предоставено директно е, на, като обществена информация. И в четвъртък в нашия управителен съвет ще разработим е, и е, ще обсъждаме нов документ за е, прозрачност по отношение на материал, който ще се предоставя от клиничните проучвания за обществото. Госпожа Луис. Искам да кажа, че наличността на информация от клинични проучвания се регулира от съответното законодателство при издаване разрешителни за излизане на пазари. Само при педиатрични въпроси повече беше направено възможно да се разполага с повече информация в този сектор. Прегледа ще бъде предоставен, за да можете вие да вземете решение всъщност каква точно инф... информираност, степен, степен на информираност желаете да се получи. Всичко е регламентирано от съвета и парламента в европейското законодателство. Благодаря. Мариза Матиас, Госпожа Матиас. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да изтъкна, че разработването на нова нормативна уредба би било една чудесна идея. Трябва да разработим нова нормативна рамка, основавайки се на полуките от миналото. Трябва да се изготви и нов подход за провеждане и оповестяване на резултатите от научни изследвания, както и за управлението на запасите. Трябва да наблегнем и върху подобряване на прозрачността и повишаване на доверието. В тази област, за съжаление, има още много какво да се направи. С нея е свързан и моят въпрос. Как смятате, че можем да си върнем доверието на обществеността, като се вземат предвид всички провали и засечки в комуникацията до този момент? И съжалявам, мисля, че няма значение как ще назовем точно този щам. Това не е основният проблем. Какво проистича от отказа от изложените на по-висок риск групи да бъдат вакцинирани? Това в крайна сметка е свързано с доверието ни към тях. Доверието им към нас, извинете. Как да осигурим прозрачност в бъдеще, господин Шпренгер? Особено съм загрижен за прозрачността и доверието. Това е проблем свързан с цялостната програма за вакциниране на децата. Например, при шарки. Миналата седмица Присъствах на заседание в Женева с участието на СЗО. В момента, в който се обяви пандемия и това осъзнава и Световната здравна организация, телевизионните канали веднага започват да излъчват предавания като използват тази формулировка. И по-точно в момента, в който обявим огнище на някакъв вирус, медиите вече използват формулировката пандемия. Според мен това не е правилно. Трябва да се опитаме да предвидим какво може да се случи при възникването, установяването на нов вирусен щам. Във връзка с това трябва да осигурим по-голяма предсказуемост. И ето тук Световната здравна организация трябва да поеме своята отговорност. Благодаря, Жил Паньо. Ще бъда съвсем кратък. За нас тази тема е от особено голямо значение. Също и в ежедневната ни работа в момента разполагаме с правно основание. Дори и то да не е достатъчно, както упомена Дагмар. Но именно тъй като това правно основание не е достатъчно, съветът на министрите ще трябва да води политика, европейска политика, която наистина да отговаря на това си име. Във връзка с това подкрепяме и комисията. Що се отнася до прозрачността и доверието, Европейският парламент трябва да застане и Европейският съюз трябва да застане на водеща позиция. При осигуряването на доверие и прозрачност трябва действително да комуницираме с обществеността – Прекалено много негативни формулировки се използваха до този момент. Възниква следният въпрос. какво целяхме с тази кампания? Да отправим послание, че наистина е избухнал вече вирусът, Доколкото знам, се разработва вакцина, която ще се използва не само срещу обичайния сезонен грип, а и срещу щама АХ1Н1. Въпрос. Знаете ли, че не, не питам тук за хората, за животните, че всъщност е, за хората, за животните, комисията взима решение по отношение на вакцинирането? държавите членки не обжават, не поставят на оспорване и това се прави в години, просто следват е, съответните препоръки. Така че в областта на общественото здраве ние сме в самото начало, но със сигурност ще стигнем и до там. А що се отнася до вакцините, оставям нещата на Томас. Н не зная дали е, какво, и какво покриват новите вакцини. Новия грип, нови лекарствени препарати. Да, новите вакцини включват H1N1, така както бе и препоръката на СЗО това да се направи. Има специална процедура обикновения грип, сезонния грип, всъщност вакцината срещу него включва и това. В бъдеще ще се обсъждат вариантите и с тези три валентни вакцини. В момента в ход е, са разговорите. Това, между другото, обичайната процедура е ежегодно. Антония Паванова. Антония Първанова. Uh, Благодаря тъй като всичко се случва за втори път. Милиарди са а, похарчени. Освен тази прекрасна схема, която виждаме сега и разбира се а, графиците на Европейския център, имам предложение. Всички, които говориха, казаха, че ще се справили добре. Не, не, тези отговори надали са удовлетворяващи. Всъщност ни добре се справят по отношение казаното какво ще направят бъдеще. Предлагам да се използва тази възможност да се обърнем към вътрешен одит за плановете за двете агенции за одит, за Агенцията за лекарствата и Европейския център, да се обърнем към Европейската смертна палата по отношение на изпълнението 2007 година, 2010 година. И да се направи това в бъдеще, за да не, не се случи следваща епидемия на рибешки грип или каквото и да е то. Това ми е предложението и наистина питам дали двете агенции са готови да сътрудничат в този смисъл. Благодаря. Господин Льонгрен, мога да ви уверя, че се извършва одит в нашата организация имаме вътрешна служба за извършване на одит. Одит се извършва и на ниво комисия, както и на ниво Европейска сметна палата. Беше извършен одит и на мерките, които предприехме за овладяване на пандемията. В момента се извършва и оценка на резултатите от дейността на моята агенция. За мен не е никакъв проблем, разбира се, да се извърши и отделен одит, преглед на мерките, които предприехме за справяне с ситуацията. Господин Шпренгер, за мен също това не е никакъв проблем. През идните дни при нас предстои посещение на Европейската сметна палата. Мога да им обърна внимание да извършат одит и на резултатите от дейността ни. Смятам, че Дагмар Рот Берент и госпожа Тестори наистина се съсредоточиха върху основните проблеми, върху същината на нещата. Днес не си говорим тук просто така. В края на 2009 година Европейския парламент прие доклад на господин Адамус. Този доклад съдържаше редица предложения във връзка с извършването на одит и оценка бе прията резолюция, съдържаща 48 точки в резултат от този доклад. Докладчикът и парламентът наистина свършиха чудесна работа. Запознати ли сте изобщо със съществуването на този документ, с препоръките, които Европейският парламент изложи в него? Те биха могли да са от полза и за вашата работа. Не знам дали сте запознати с резултата от чудесната работа, която свърши нашата комисия тогава. 48 препоръки на парламента. Въпросът бе дали комисията ги е взела предвид и какви действия е предприела. Госпожа Тестори. Да, разбира се, че са взети предвид, ако не лично от мен, то от моя екип – Работим в тясно сътрудничество с националните парламенти, и с Европейския парламент. Запознаваме се и с препоръките на парламента, които очертават и пропуските ни до този момент. Така разработваме и бъдещата си политика. Глени, Уилмърт. Наистина изслушах uh, много внимателно и част от въпросите ми вече е даден отговор по отношение взаимоотношенията с фармацевтичната промишленост и прозрачността. Чух казаното за Европейската агенция, Европейския център, декларациите за конфликт на интереси. И е, се чудя защо не може да се направи същото и за СЗО, защото намирам, е, разбираме какво е взаимоотношението. Ние следваме обаче техните препоръки, отиваме на шеста степен и така нататък. Това е е проблем, върху който наистина вниманието се съсредоточено и на съвета. Това е част от въпросната прозрачност. Госпожа Якоб. Госпожа Якоб, благодаря. Знаете, че е, комисията за извранни случаи всъщност предоставя тази информация и се декларира е, решението за пандемия. Е, държа... Решение на СЗО е именно създаването на тази комисия. Само в края поемат от нея и довършват работата. Така че става въпрос и за политически всеки натиск върху тях, както и, и компаниите, фармацевтичните. Те взеха решение всъщност на вътрешно заседание да не го предоставят е, информацията на този етап публично. А, обаче, Като част от целият този, този процес на преглед, наистина ние можем да излезем с предложение. Това е полезно за в бъдеще. Това трябва да се направи с оглед прозрачността. Лично аз мисля, че прозрачността е изключително важна, особено за СЗО. Защо? Защото наистина е, необходимо е тази организация да бъде абсолютно прозрачна по отношение на конфликт на интересите. И съвета ми е също също да се направи абсолютно същото и а, сега ще се направят препоръките след преглед на състоянието. Благодаря. Е, Благодаря ви. Някои от нашите колеги проявиха недоверие по отношение на ЕМА Бих желала да обърна внимание на колегите, че някои неща са им обегнали, може би, от вниманието. Ние също сме, така да се каже, контролен орган. Ние също имаме право да проверяваме дейността на ЕМА и да упражняваме контрол. Така че би трябвало да избягваме по отношение на ЕМА е, така, изявления, които говорят за недоверие. Малко съм шокирана от това, че бе направено едно такова изказване. Линда Маккевен. Благодаря. Нека се върнем на въпроса за търговете за продажба и доставка на ваксини. Кога комисията смята да въведе хармонизирана процедура за провеждане на търговете? А дали в случая при пандемията на 1H1N1 проблем представляваха и отличаващите се в отделните държави цени на ваксините? Ще се направи ли предложение в това отношение, например за понижаване на цените и въвеждане на хармонизирана процедура за доставки и закупуване? Господин Райан. Председателят поставя и допълнителен въпрос. Има ли план за подпомагане на държави, които не са в състояние да закупят ваксини? Има ли система, основаваща се на солидарност? Господин Райан, на 13 септември съветът се обърна към комисията с искане да изготви доклад за възможностите за хармонизирана процедура за възлагане на обществени поръчки. Комисията представи документ, съдържащ анализ на различните варианти за провеждане на такива търгове. Минала дния четвъртък и петък бе проведена среща на Комисията за безопасност на общественото здраве. Проучихме предимствата и недостатъците на всеки един от предложените ни варианти. През октомври ще проведем още една среща, за да финализираме документа и да изготвим доклад, който ще представим на съвета. Мисля, че срещата със съвета ще бъде на 7 декември. Ще се проучат подробно всички възможности за правно уреждане на хармонизираната процедура по възлагане на обществени поръчки. Поставихте и въпроса за разлики в цените на ваксината в отделните държави членки. Да, такива разлики наистина имаше през 2008 и 2009 година. Някои държави имаха проблеми с закупуването на ваксината, но те проистичаха по-скоро от а, броя на целевите групи, както и от конкретните условия за вакциниране. Оттам проистичаха ценовите разлики. Комисията във връзка с това изготвя хармонизиран подход за сключване на договори с фармацевтичната промишленост и за договаряне на цените. Линда. Имаше ли липса на вакцини, така че хората да не могат да купят по времето на кризата? Да, това беше един от проблемите, който обаче бе споменат. Някои държави членки нямаше, нямаха предварителни споразумения за закупуване. Затова комисията най-напред се опита да организира общ търк така че да могат тези държави да бъдат включени и те да могат да стартират своя търг за обществена поръчка. И на второ място ние организирахме система за трансфер между държавите членки, които имаха повече, е, спрямо държавите, които имаха по-малко. Това бяха инициативи, които възприехме в, през есента 2009 година и ние искаме да извлечем наистина полуките от това, разработвайки новите си инициативи. Oui. I'm sorry, I'm taking... Извинете, че взимам думата сега, може би не в правилния панел, но искам да се е, насочим към политически ангажимент. Искам да ви напомня, октомври 2009 година министрите се обърнаха към комисията да разгледат общите търгове 2009 година да направят анализ, задълбочен анализ и да дадат препоръка за общите търгове. 2009 година, октомври, това се случи. Благодаря. Карин Канбах, следващия оратор. Въпрос към господин директора Шпренгер. Мисля, че въпросът не се отнася директно до вашите компетенции, но все пак е свързан с дейността ви когато избухна, е, така да се каже, пандемията или най-малкото бе обявена, се оказа, че липсва координация между държавите членки, особено по отношение на детските заболявания. Не, че е, непременно става дума за пандемия при детските заболявания, но има ли някакви предварителни стъпки? за, така, за засилване на съзнанието по отношение на актуалната ситуация в държавите членки. Би могло да има една по-добра координация по отношение на детските заболявания, на детските болести. Благодаря това е някакво антивакцинационно лоби, което според мен е много опасно и не се основава на доказателствен материал. Искам да обърна внимание и на нещо друго. Важно да има правната страна. Но, освен това, гражданите посещават своите лекари. И въпросът е до каква степен лекарите са категорични и работят с данни. Радвам се, че ноември е 16 ноември, всъщност е деня за осъзнаване значимостта на антибиотиците в парламента. Това е много важно, защото по този начин ние се опитаме наистина да създадем една верига. Лекаря е изключително важен, той трябва обаче да намали, разбира се, ненужното предписване на е, антибиотици. Е, от друга страна обаче, необходимо е да се обърне внимание на вакцинирането на хората срещу грипа. А, необходимо е да напомним това и на професионалистите медици. Благодаря. Мишел Ривази. Бих искала да продължим дебата за взаимоотношенията между държавите членки, а също и е, да поговорим по въпроса за отговорността на лабораториите, които в крайна сметка е, повлияха на решенията на държавите членки. Добре, ако комисията твърди, че има достатъчна степен на солидарност в Европа, е, е, това е нейна оценка, но времено лабораториите в крайна сметка трябва да поемат своята отговорност по отношение на държавите членки. Държа на това. И сега, във връзка с казаното от господин Шпренгер за допълнителните за страничните явления. Шведските власти, а също и е, властите в Финландия и е, една по-късно Ема е, докладва за съвсем не невинни странични явления. Какво правите всъщност в ЕМА, в ЕЦДЦ? И CDC. за да изследвате е, ваксината по един много надежден начин, така че не в последствие да е, откриваме странични явления, които са с опасен характер. Господин Шпренгер. Радвам се, че Европейската агенция е водеща. Разбира се, и Европейския център също обръща много голямо внимание на страничните ефекти. Ние започваме е, и в сътрудничество с агенцията да правим контролирани проучвания. Разглеждаме ги е, случаи на вакцинирани хора и невакцинирани. Ние наистина работим от гледна точка на много широка обществена перспектива и искаме да видим причините за това явление. Това явление действително ли е и как можем да предоставим информация за гражданите? Ако не е свързано с вакцината явлението, също трябва да оповестим, това също е възможно. Мога само да потвърдя, че също осъзнаваме проблема, разполагаме и с съответните данни в базата си данни. Доколкото знаем в момента, тези случаи не са свързани с ваксината. Ще влезем във връзка с Центъра за превенция и контрол на заболяването, както и с други агенции. Съвместно с тях ще проведем проучвания, за да установим дали има някаква връзка с ваксината или а, първоисточникът по-скоро е самото заболяване. Има много аспекти, които трябва да бъдат взети предвид. В началото на следващата година очакваме и първите резултати от изследванията. Госпожа Лалис, Въпросът за отговорността във връзка с страничните ефекти е много сложен въпрос на ниво Европейски съюз. Съгласно европейското законодателство, фармацевтичната индустрия носи отговорността във връзка с издаването на разрешително за пускане на пазара и пускането на пазара – трябва да се проведат проучвания, които да бъдат валидирани с цел издаване на разрешително. А, ако след това, след пускането на пазара, издаването на разрешително се окаже, че не са били верни резултатите от проучванията, то тогава фармацевтичната индустрия трябва да понесе отговорността. Когато обаче се сключва договор между държавата членка и представител на фармацевтичната индустрия, то това е договор между частна частно дружество и държавата. И в такъв случай отговорността не попада в приложното поле на публичното право. Госпожа Люпаш, вие като юрист, може би трябва да проверите този въпрос. Отговорът му наистина не е много ясен, тъй като казусът е доста необичаен но съгласно европейското законодателство, фармацевтичната промишленост носи отговорност за всички странични ефекти, които не са упоменати в първоначално издаденото разрешително и бъдат установени на по-късен етап. Може да вземем това предвид при работата върху проекто регламента можем да включим отделен член за страничните ефекти. Госпожа Тестори. Въпросът за отговорността ще бъде част и от нашите обсъждания, от нашата работа. Комисията няма достъп до всички договори, подписани от държавите членки. Запознати сме само с пет от тях. Това е така, защото повечето държави членки бяха подписали клауза за конфиденциалност и нямаха право да ни предоставят договорите си. Но ще вземем това предвид в бъдеще и ще го включим в новия си модел за договарянето. Благодаря ви. Това беше втората част на обсъждането, която бе много интересна. Сега ще дам думата на двамата съдокладчици Алойс Петерле и Гленис Уилмут. Ще дам думата първо на тях, а след това Мишел Ривази ще обобщи. Благодаря, господин председател. Радвам се, че успяхме да проведем тази полезна размяна на мнения на ниво работна група. Членове на работната група са и наши колеги, които не са членове на Комисията по околна среда и обществено здраве. Това е така, защото искаме в работата ни да участват и членове на други комисии, които се интересуват от нашата дейност. Темите, които обсъждаме, първо са предмет на научни изследвания, а след това, едва след това, резултатите от тях могат да бъдат взети предвид на политическо ниво. На политическо ниво трябва да се съобразяваме с позицията на гражданите. Трябва да се съобразяваме с това, и с това, че гражданите виждат, че лекарите не вакцинират цялото население. И естествено от тях възниква също и въпросът кой е първоисточника – дали вирусът или ваксината. Трябва да вземем предвид и бюджетите за здравеопазване, които често са доста ограничени, не достигат средства, които могат да бъдат използвани, например, за превенция – Измененията в климата също допринасят за влушаване на ситуацията във връзка с пандемиите, повишават вероятността от възникване на нови такива. Важно е да се създадат предпоставки за правилни действия. Трябва да предотвратим предприемането на погрешните действия, за които да заплащаме и прекалено много средства. Как можем да постигнем това? Например, като въведем система за оценка на риска, която да се основава на данни от научни изследвания. Обсъдихме възможностите за това днес сутринта. Говорихме и за необходимостта от осигуряване на независимост на научните оценки. Упоменахме и становището на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа по този въпрос. А ние като на ниво Европейски съюз и на ниво държави членки, трябва да обърнем особено внимание на етапа на действие преди обявяването на пандемия. Радваме и становището на позицията, на комисията, извинете. Виждам, че тя е решена активно да работи за създаването на нова нормативна рамка. Трябва да сътрудничим на комисията в това отношение, като за създаването на нова нормативна рамка е необходима и политическа воля. Не е необходимо да излагам пред вас какво означава новата нормативна уредба за нас като политици и за нашите граждани. Смятам, че беше необходимо да си извлечем съответните полуки, беше необходимо и институциите да стигнат до извода, че са наложителни промени по отношение на аспекти като независимост, прозрачност, предотвратяване на конфликт на интереси и укрепване на доверието. Трябваше да се върнем към тези ценности, а много други разисквания, сигурен съм, ще се провеждат и в бъдеще. Um, Благодаря. Аз също мисля, че семинарът днес е много полезен. Очевидно, наистина, въпрос е големия брой вакцини, които бяха закупени. Но каквото и да се направи, каквото и не се направи, проблеми ще щяха да имат. Важно е да са готови както съответните власти, така и гражданите и за най-лошото. Слава Богу, това не се случи. Във всеки случай остават важни въпроси по отношение прозрачността на процеса на взимане на решение, участието на експертите, предоставянето на съвети. Според мен много идеи, много доказателство а, имаме вече за начина по който се работи срещу пандемията. Всичко това е много полезно. Наистина много е важно също така съвместното провеждане на търгове за а, вакцини в случай на бъдеща пандемия. А, изключително важно е да се гарантира равна основа за всички държави членки. Според мен това е много важно. А, интересно ще бъде да видим какви ще са предложенията на комисията в тази област трябва да гарантираме, че сме си извлекли полките от миналото със сигурност, така че в бъдеще да имаме по-добри и по-прозрачни процедури в бъдеще. Надявам се, че това ще се случи. Благодаря ви. Благодаря, Гленис. Мишел Ривази е, ще трябва да обобщи цялата тази информация и нашите мнения в един доклад. И сега ще й дадем думата, за да ни информира за мнението си. Позволете ми първо да благодаря на всички участници, казва госпожа Ривази. Благодаря наистина много сърдечно, много искрено. Важно е на европейско равнище да си задаваме въпроси как можем да подобрим нашата система. Имаше анкетна комисия във Франция, Знаете, че това бе е, страната, която най-много средства изразхода за 19 милиона дози вакцина. След това, е, след като балона се спука, се създаде комисия и в Сената, и в, парламентарната, е, и в парламентарния съвет. И е, мога да ви прочита нещичко, което бе записано в докладите на анкетната комисия. Начинът по който се действаше по време на тази пандемия не е от страна на органите на Европейския съюз а, само, но както от страна на европейските, така и на националните органи, показва, че е на лице деформация в работата на е, здравните е, служби, на е, компетентните здравни органи, които първо създават паника сред населението, а след това в крайна сметка изразходват ненужно средства, платени от данакоплаците. Друг е въпросът какво се крие зад едно такова действие. И така става дума за липса на доверие. Ние в крайна сметка загубихме доверието на европейското население, на европейските граждани и сега се питаме как да го възстановим, нали? Питам се понякога, сега ще сложа отново пръст в раната, какво правим? Правим ли нещо за тези граждани? Естествено, че трябва първо много точно да анализираме какво точно е направено и къде са грешките. И след това да очертаем е, действията ни, така че да подобрим ситуацията. Само да сочим с пръст към виновниците и да казваме този е виновен или този направи еди какво си, не е достатъчно. Необходима е солидарност на европейско равнище. Необходими са ни международни усилия и е, ние би трябвало да координираме и съгласуваме действията си с всичко това, което се прави на световно равнище, а не да изоставаме зад останалите в този свят. И слушах много внимателно всички изказвания. Чух, че отново трябва да дефинираме понятието пандемия. Само с една дефиниция нещата като че ли няма да се оправят. Естествено, че става дума за географски критерии, за географско разпространение. Или ще действаме в рамките на СЗО, или ще действаме в рамките на Европа и ще разработим собствена позиция. Това е много важно. Така че, когато говорим за грешките на Европа, може би трябва да се постараем да действаме малко по-самостоятелно. Да, гъвкавостта е правилната посока. И освен това, по-добра оценка на риска. Защото ако не направим оценка на риска, естествено пак ще се е, хвърлим в следващата пандемия в кавички. Не става дума за това дали си за или против вакцинирането. Въпросът е, е кой е, какво препоръчва и кой доколко е изследвал е, въпросната вакцина от гледна точка на рисковете за отделни рискови групи. Нали, не можеш да препоръчваш горещо вакцината, хората да се затичат към лекарските кабинети, за да се вакцинират и след това да почнат да умират. И още нещо. Първо, важно е да очертаем съвсем точно компетенциите си, правомощията си, доколко ЕЦДЦ е, е така, осъзнал обхвата на своите компетенции и дали е действал в рамките на компетенциите си. И освен това, не само компетенциите на съответните институции на европейско равнище, но и координацията между държавите членки и съгласуваността и сътрудничеството, обмена на информация между тях. Да, всичко това естествено е много важно. Важно е всички държави членки да разполагат с еднакви знания, с еднаква информация за подобни явления и е, да обменят тази информация помежду си. ако утре наистина се наложи да обявим пандемия, хората дали ще ни повярват, ако им кажем необходимо е да се вакцинирате? Това е въпрос, който си задавам. Това бяха заключенията на нашия докладчик. Много важно бе всичко, което бе е, казано, е, особено в края на това изказване. Да, избирателите, гражданите, обществеността очакват от всички европейски институции, но и от парламента оценка на събитията през последната година. И съобщо не си задаваме въпроса, имаше ли дефицити, имаше ли слабости, имаше ги и затова няма какво да се питаме. Въпросът е как да подобрим нещата за в бъдеще много би се искал Лисабонския договор да представи правната основа и правната гаранция за едно по-добро координиране на действията в Европа. Аз мисля, че той представлява именно една такава солидна основа за по-добра координация. Необходимо ни е така наречената европейска добавена стойност. Ние би трябвало да го постигнем е, именно като се опитаме да ограничим тази неефективност, като заложим на ползите и оценка на ползите и разходите, естествено на съотношението между тях и спрем с разнопосочното говорене и действия. се опитаме да се обединим на европейско равнище. И така, благодаря много и на всички наши гости, представители на различните институции. Благодаря много и на всички депутати и участници. Благодаря е, на членовете на секретарията, които подготвиха този семинар. Благодаря и на всички слушатели. Благодаря. Закривам заседанието. On a eu des réponses. Oui. Mais la première partie.